Уважаеми дами и господа, продължаваме заседанието си. Добре дошли. Надявам се, че всеки от вас е обядвал приятно. Нека първо да направя съобщенията, като предварително ще ви помоля да подкрепите това, което координаторите предлагат и препоръчват. Es wird zur Frage legal protection of the EU's по въпроса за защитата на финансовите интереси, госпожа Гресле ще подготви съответен документ. Надявам се, че нямате нищо против. По въпроса за структурните фондове социален фонд. Тук водеща е НП. Тя ще ни излъчи докладчик и ще, докладът ще бъде под формата на писмо. Водеща комисия в областта на реформата на социалните фондове е социалната комисия, естествено, в парламента. И тъй като няма достатъчно време, няма друг начин, ще действаме чрез писмо. НП ще ни посочи докладчик. За приемливия риск от допустима грешка, за който вчера решихме да има контакти с останалите институции, както разговаряхме и вчера – това е одобрено, надявам се. През февруари ще разговаряме за така наречената партньорска проверка. Що се отнася до специалните доклади на Сметната палата, очакваме до март 2009 година да получим доклад за програмата на Европейския съюз за общественото здраве от 2003 до 2007. Тук отново Народната партия е водеща и ще излъчи докладчик. Това, което казвам, се отнася и до другите специални доклади на Сметната палата. Разбрахме се колкото може повече от тях да бъдат изготвени още през този мандат и за това те трябва да дойдат на време. Няма да има смисъл през март да обсъждаме специални доклади, които да могат всъщност да се приемат едва от следващия парламент. За това малко ще понатоварим и секретарията в близките седмици. А, останалите доклади са разпределени, цитирам заглавията им на английски специален доклад от 2008-2018 за кръстосаните съответствия Янош Коликовски. За същия период ефективността на помощта на Европейския съюз за Беларус, Молдова и Украина в областта свобода, сигурност и, и сигурност. Тук ще отговаря госпожа Любчева. Пак казвам, специалният доклад за 2008 година за Африка и специалният доклад номер 12 Инструмент за структурна политика ИСПА от 2000 до 2006 година. Соци... Социалистите предложиха тук докладчик да е заместник-председателят либератски. Приемате за сведение всичко казано до тук, нали? Благодаря. И последното съобщение е подновяването на надзорната комисия на ОЛАФ. Знаете, че имаше решения от части на базата на доклада Гресле решихме, че ще има подновяване на тази надзорна комисия. След Последва писмо от господин Калас. Господин Петеринг предаде позицията на парламента като негов председател. Вчера получихме отговор от заместник председателя Калас и предложението на координаторите е да се постараем да съставим работна група, която да се състои от членовете на бюрото на тази комисия и постоянния докладчик за Олаф, госпожа Гресле. Имате ли да кажете нещо? Благодаря за подкрепата. Значи подкрепяте всички препоръки на координаторите. Вече можем да преминем към същинския дневен ред, но преди да направим това, и след като, както знаете, ни предават на живо по интернет, а днес обсъждахме дали е много разумно да ни излъчват по интернет или не, ами че ние говорим за прозрачност и сме комисията, която отговаря за прозрачността. Защо не? В цял свят могат да ни слушат и гледат в момента. Не, че физиономията ми е много красива, но все пак е важно това да става. Много се радвам тук на последния ред да видя сред нас един многоуважаван бивш колега Фреди Блак. Той е и мой личен приятел. Добре дошъл Фреди в е, редиците на старата комисия. Той дълго време беше един от заместник-председателите на тази комисия. Добре дошъл в старата компания, Фреди. So, това преминаваме към Точка 14. Освобождаване от отговорност на комисията във връзка с изпълнението на бюджета 2007. Няма нужда да казвам кой е докладчик. Господин Оди. Да поздравим сред нас госпожа Данута Хюбнер, а малко по-късно ще се присъедини господин Поточник от страна на Сметната палата. Поздравявам госпожа Калю Лайте и господин Новак. Добре дошли сред нас в Комисията за бюджетен контрол. Сега първи, първа ще получи думата Сметната палата, госпожа Калю Лайт. Заповядайте. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол, госпожо комисар. Аз ще коментирам основните заключения на Сметната палата в сферата на политиката за кохезия, която включва структурните фондове и кохезионния фонд. За 2007 финансирането по кохезионната политика беше в размер на 42 милиарда евро или 36,9% от общите плащания. Сметната палата направи проверка на контрола върху изплащанията от структурния кохезионния фонд относно тяхната законосъобразност и правомерност. Бяха направени проверки на ниво държави членки и комисия. Знаете, че в държавите членки има контрол, който трябва да установи и да предотвратява грешките. Сметната палата направи проверка на 16 оперативни програми в държавите членки. При 11 от тези системи беше установено са частично ефективни, 3 са неефективни и 2 са ефективни. Основните слабости за различните нива на системите за контрол относно управляващите органи са свързани с недостатъчни текущи проверки, също неустановяване на липса на оправдателни документи и слабости в процедурите за възлагане. По отношение на разплащателните органи има пропуски по откриването на това, че не са извършени достатъчно текущи проверки от страна на управляващите органи и за аудиторските органи пропуските състоят в недостатъчни проверки, за да има достатъчно гаранции. Системата за надзор на комисията е второто ниво на контрол по кохезионните програми. Целта е да се смекчи риска от липса на ефективен контрол в държавите членки, т.е. да те не трябва да установяват е, индивидуални грешки, а да установят е, е, системите, които не са достатъчно ефективни в откриването на индивидуалните грешки. Това е важно относно разбиране на санкциите за преустановяване на плащанията и за еднократни корекции. Комисията установява неефективен контрол в държавите членки чрез аудиторската си дейност. Палатата направи анализ на 20 одита, извършени от комисията в кохезионната сфера и в повечето от тези случаи одитите са планирани и извършени по адекватен начин. Палатата установи, че за 2007 година докладите за дейността на комисията представляват риск, който е по-висок, отколкото през 2006 година, но като цяло комисията е близко до анализа на палатата. Относно надзорните дейности на комисията, те трябва да констатират възстановяването на нередовните разходи. Комисията трябва да събира, анализира и да надзирава процеса но през 2007 комисията ни показа, че са извършени всички възстановявания на неправомерно издадени суми. Въпреки това беше обещано, че за 2008 ще има подобрения. Ефективният контрол обаче не е само цел, те са средство за предотвратяване на грешки при плащанията. Сега искам да се спра на проверката на операциите. 180 операции бяха обект на проверка от на Сметната палата за 2007. 47% от проектите нямат грешки. Те са изплащани коректно, също нямат грешки свързани с изпълнението. През 2006 тази пропорция е едва 31%. За Европейския фонд, регионален фонд, основните са свързани с допустимостта, изпълнението и липсата на доказателства свързани с разходи, които са за персонал и режийни разходи. На базата на констатациите през последната година палатата установи, че има превишаване на сумите, които са приведени, които не е трябвало да бъдат привеждани. По-низкото ниво на този процент за тази година е 11%. Това означава 95% палатата е сигурна, че грешките са в размер на 11 или повече процента. 11% е сумата на грешките, свързани с изпълнението и с точността. Няма прост отговор на въпроса дали средствата са загубени или не. Единственото, което е ясно, че когато се изразходват, има грешки, свързани с законността и правомерността на разходите. Средствата ще бъдат възстановени от крайните бифенефициенти, което обаче не е сигурно. Сега ние се намираме в заключителния етап на програмния период. Важно е да подчертаем, че това е изключително важен етап за последните а, разходи от фондовете. Като препоръки, когато има грешки, автоматичното предложение е да се подобри системата на наблюдение и контрол. Това се посочва и в годишния доклад на палатата, че това може да доведе също до по-високи разходи за извършване на контрола от страна на комисията и държавите членки. Затова палатата препоръча и това се съдържа също и в съобщението на Комисията за реформирането на бюджета и за промяна в Европа, е, че политическите органи трябва да са подготви в контекста на общия преглед на бюджета на Европейския съюз да помислят внимателно върху това как ще бъдат формулирани програмите за изразходване на средства за в бъдеще. Благодаря за вниманието. Благодаря, госпожо Калиолай. Благодаря за изключително прецизното обобщение, което направихте за много кратко време. Можете да а, послужите за пример на нашите депутати. Госпожо Хюбнер, госпожо комисар, имате думата. <clears throat> Господин председател, уважаеми депутати, уважаеми членове на Сметната палата, дами и господа, искам да благодаря на госпожа Калюлайте за нейното балансирано представяне на тази глава. Сметната палата осъзнава постигнатия напредък и показва, че това вече не е посочено, неотразено в доклада за грешките през февруари миналата година приехме плана за действие за укрепването на а, плана за действие. Поехме ангажимент на базата на сигналите, които бяха получени от вашата комисия, а именно, че искате е, усилени мерки, комисията ще приеме окончателния доклад по плана на действието на 3 е, февруари. Повечето от 30 и 70 действия са и завършени. Ще дам три примера. В 2008 година приехме 10 решения за е, пре, прекратяване на плащането, тъй като държавите членки не успяха да отговарят на условията. В 2007 година имаше решение за преустановяване на плащанията по, едно, по една програма. Поправките в 2008 година за кохезионните фондове са 1,2 милиарда за периода 2000-2006 година. Сумата е 1,5 е, е, е, милиарда. Имаме общо взето е, 1,8 е милиарда евро, които се очакват. Всичко това е установено или от Сметната палата, или от ОЛАФ. Над 80% от корекциите се дължат на контролната работа на комисията. А, ние се занимаваме сега с 2007 година и а, в доклада на Сметната палата има и положителни новини, има едно подобряване на системата за надзор, а, както комисията, така и държавите членки за първи път а, са оценени в жълто, което означава, че са частично ефективни, а не, не в червено. Това означава, че оценката на системата на управление и контрол в аудитираните държави членки, както каза госпожа Калилайте, от 16 програми, аудитирани от програмата само в 3 случаи системата се оказа неефективна за 2016 година. 13 от 19 системи бяха неефективни. Има по-голям, по-добър резултат 50% увеличаване на про... изпълнението без грешки. Палатата също така оценява по-високо годишната дейност на генералната реакция, да, дирекция, т.е. вече няма голяма разлика между оценките на комисията и на сметната палата тенденцията в правилната посока, усилията на комисията през последната година чрез одити, корективни действия започват да дават плод. Но позволете ми да подчертая още веднъж, че 11% грешка е твърде висок процент. Как смята комисията да се подобрят нещата и това да се отрази с по-низка ниско ниво на грешката. Първо ще продължим с по-твърдия е, подход, което мотивира държавите членки да въвеждат е, ефективен първичен контрол. След това е, стриктния контрол за 2007-2013 година ще трябва да се прилага и за програмите 2002-2006 година ще трябва да проверим дали държавите изпълняват поетите от тях ангажименти. Отново ще докладваме пред бюджетните органи през март за оценката на резултатите за 2008 година. Мога да ви уверя, че комисията работи активно с държавите членки, които доброволно се съгласиха да подадат национални декларации, защото ние смятаме, че този ангажимент от страна на държавите членки може да бъде движеща сила. И на пето място предприехме радикални действия, осъзнавайки, че сложността на, права, на правилата е една от причините за многото грешки. Трябва да се прецени дали не може и другата да се въведе упростяване в краткосрочен план. Но нека да поясня, че комисията ще се противопостави на промени в регламентите и разпоредбите, които да намалят контрола. И накрая въпроса за поносимия риск, толер, е, толерируемия риск това е една политика с, с висок вътрешно присъщ риск поради а, инвестиционния характер, дългосрочния му характер на национално, регионално и местно равнище. Това е една многогодишна програма, като контрола на разходите е в продължение на много години и а, ограничението на програмите ще бъде по-скоро по-голямо. Да следим систематично и в заключение, кохезионната политика е ключова политика на Европейския съюз, както беше подчертано неодавна, поради голем, голямата роля, която играе в пакета на економическото възстановяване. Следователно, трябва да се намали нивото на грешката. Доклада за 2007 година съдържа окоръжителни признаци на напредък. С подкрепата на вашата комисия ще се вземат мерки за изпълнението на плана за действия, които ще доведат до положителни резултати. Мога да ви уверя, че ще продължим да работим в същия дух. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожо комисар. Преди да дам думата на докладчика, искам само да ви кажа колко съм радостен, че заместник-председателят на комис... регионалната комисия, госпожа Дин Улрих е сред нас и госпожа и Крел, която пък е координаторка в тази комисия, е тук това придава още повече сериозност на нашия дебат. Както вече казах, нашият докладчик господин Оди ще вземе думата по така наречената пинг-понг процедура. Благодаря, господин председател. Първите ми думи са отправени към е, госпожа Хюбнер. Госпожо комисар, искам да ви благодаря е, за това, че още в началото на заседанието внесохте сериозни уточнения. Също искам да благодаря на представителката на Сметната палата за нейния доклад, възоснова на който ще обменим тези мнения днес. А на колегите искам да кажа, че тъй като трябваше да отида на погребението на мой приятел, трябва да отида на погребението на мой приятел, трябва да си замина и ще ме извините, че по време на втората част от заседанието няма да бъда тук. Ще бъда заместен от колега. Госпожо комисар, вие отговаряте за селско-стопанската кохезионна политика. Колко плащания годишно провеждате? Не общата сума, а броя на плащанията, броя на трансферите. And you're waiting for the reply now. Сега ли очаквате отговора? Добре. Мога да кажа общо, че комисията прави, е, извършва средно три междинни плащания за всяка програма всяка година, т.е. някъде около 1600 плащания. А тези плащания са по всички отворени проекти и комисията, мога да кажа, че не мога да ви кажа съвсем точния им брой, но а, ние смятаме, че общият брой е 700 хиляди, отчитайки размера на проемите на проектите. Може би и колегите от Генерална дирекция работна заетост могат да ви дадат по-точен отговор. Добре ли разбрах, че вие правите 700 хиляди, извършвате 700 хиляди плащания годишно? Ако ми позволите, ще попитам Дире... Ще помоля директора господин Мартин да каже по-точно. Да, благодаря госпожо председател. Комисията извършва междинни плащания на държавите членки, програма по програма и както каза госпожа комисара, средно получаваме четири искания за междинни плащания на програма на година. И тъй като има 545 програми по всички структурни фондове, това означава, че в дадена година комисията прави някъде от порядъка на 1600 междинни плащания за държавите членки по програмите, но за това има отделни проекти, така че плащанията на държавите членки всъщност са плащания на, по проектите. А ние на равнище комисия нямаме подробности по всички проекти, защото това се решава на равнище на, на държавите членки. Но имаме около 700 хиляди проекта е, за всяка година, може би това е половината, за социалния фонд, има, фонд имаме повече от 1 милион. И в е, е, има а, възстановяване на суми по а, повече от 1 милион проекти. Благодаря господин директор. Вие прави, извършвате плащания на държавите членки. Това е за сметка на комисията. Именно вие го правите това. И сега искам да помоля Сметната палата, ако те смятат, че 180 плащани на базата на което вие формирате вашето становище, какъв е общия брой? Благодаря. Искам също да дам технически отговор. Според модела за гарантиран на палатата 180 извадка е достатъчна като доказателство, че ако в тази извадка има нула грешки, палатата може да излезе с положително а, становище, че плащанията не, нямат грешки. Технически, ако сме убедени от предишния си опит, че резултатът а, може да бъде негативен, можем да увеличим извадката, като четем статистическата възможност от грешки – и се прави оценка на най-вероятните грешки. При 180 извадка ние сме 95% уверени, че плащанията са извършени както трябва и тази извадка отговаря на международните стандарти. Благодаря. Благодаря, госпожо. Сега искам да се върна на процедурата и на тримесечните доклади за плана за действие, който вие предложихте, госпожо комисар. Процента на грешката за 2006 беше 12, та за тази година е 11. Какво е общото впечатление по отношение на ефекта от плана за действие? Води ли той наистина до намаляване на процента на грешката? е, какво е личното ви мнение? по отношение на прогнозът, на оценката на сметната палата, че е, квотата на, процента на грешката е 11%. Става въпрос за суми, които не е трябвало да бъдат реимбурсирани. Мисля, че комисията, както и ние всички, считаме за неприемливо 11% грешки. Затова ние искаме да снижим този процент. Затова имаме и план за действие, който има ясни цели, като акцентираме върху поредица от действия, които трябва да намалят процента от грешки. Казах, това е встъпителното ми изказване. Ние считаме, че постигаме напредък за намаляване на процента на грешки. На сегашния етап ние знаем, че има множество видове грешки и насочваме действията си за разрешаването на тези грешки. Има грешки, свързани най-вече с държавните поръчки, на ниво държавени членки и там сме организирани редица семинари, за да запознаем заинтересованите страни с изискванията и да мобилизираме държавите членки да направят повече чрез обучение на национално, местно и регионално ниво. Също препоръчахме на държавите членки да фокусират вниманието си върху прилагането на финансови корекции, както прави Европейската комисия след извършваните от нея одити. Съгласни сме с Сметната палата, че основният, основната сфера на действие, където има грешки, е свързана с текущите проверки. Затова в плана за действие акцентираме върху този аспект. Провели сме също редица целеви одити, както и семинари, не само за управленските органи, но и за сертифициращите органи. Господин Бош също участва в един от семинарите и неговото участие беше много полезни. Има грешки свързани с условията за участие в проектите. Някои от тези грешки са сериозни, но няма липсващи фондове. 180-те проекта, аудитирани от а, а, палатата, установяват, че е нещожен а, процента на а, унези, в които има съмнение за нередности, като процента е, е по-нисък от един. Тоест, накратко, в плана за действие ние е, предвиждаме всички действия, които са насочени към основните рискове и сфери, които будят е, тревога. Също мобилизираме държавите членки да извършат нужното от своя страна. Считам, че сме на прав път и съм уверена, че ще продължим да допринасяме за намаляване допълнително на процента на грешки. Благодаря, госпожо комисар. От това, което вие ми казвате, правя извода, че 11% за вас са недопустими, неприемливи. Това е едно твърде високо ниво но сте съгласни с тази констатация, а именно, че действително процента на грешката е 11%, т.е. 11% от общата сума не е трябвало да бъде е, реимбурсирана, въпреки всички усилия на съответните служби да намалят процента на грешката. грешката. Също така констатирате, че измами обаче няма. Това констатирахме и от общия доклад на председателя на сметната а, палата. Тук искам да поздравя докладчика за освобождаването за 2006 година, колегата Юргенс, който свърши чудесна работа тогава. Парламентът поиска качеството на всички годишни, да бъдат представени всички годишни баланси, за да се е, оцени тяхното качество. По сектори, рибарство и така нататък. Имате ли намерение да го правите? Нямате ли намерение да изпращате такива годишни резюмета на парламента? Няма ли те да допринесат за добавена стойност по отношение на подобряване на управлението на общностните фондове? Ние работим с държавите членки през последните две години, за да гарантираме, че годишните резюмета ще бъдат представени. Те бяха представени за пръв път миналата година. Освен това, ние издадохме нови указания през декември миналата година за подобряване на качеството и полезността на националните резюмета, за да бъдат те в съответствие, да бъдат съпоставими и да са полезни както за държавите членки, така и за нас в Европейската комисия, за Европейския парламент и за Сметната палата като източник на информация. Това не беше лесна работа, тъй като през 2007, когато смятахме, че сме задължили държавите членки да представят такива резюмета, реакциите бяха доста негативни, те, държавите членки се оплакваха, че решението на съвета относно финансовия регламент не се отнася за периода за 2006 и не задължава държавите членки да представят годишни резюмета. Но след доста работа от страна на Европейската комисия, всички държави членки без една изпратиха годишните си резюмета, които покриват минималните изисквания. Това беше проблем за нас. Считам, че държавите членки могат да представят много по-задълбочени годишни резюмета с много повече анализ. Относно факторите, свързани с контрола, а не само да съдържат изброяване на извършените проверки през съответния период. В новите указания ние искаме от държавите членки да поставят по-голям акцент върху аналитичната част на техните резюмета и също в декларацията, гарантираща точността на отчетите в техните годишни отчети. За да не бъдат те само компилация от съществуващата информация да, а, е, генералната дирекция напоследък а, е, също се обърна към държавите членки а, е, за необходимостта да ни представят не само събрани данни, а и анализ на това как действа системата в съответната държава членка, да съдържа също диагностика на проблемите, да предлага решения, за да знаем какви мерки се предприемат от държавите членки. Също декларацията, гарантираща точността на отчетите, да дава достатъчно сигурност. Ние работим с държавите членки за подобряване на качеството и полезността на тези национални резюмета. Благодаря, госпожо комисар. Сега ще ви задам един по-конкретен въпрос във връзка с критичното положение в някои от държавите членки. В вашия синтезиращ доклад за 2007 година говоря за доклада на комисията, който прочие е много подобен на този от 2006 година там генералният директор, отговарящ за регионалната политика в сътрудничество с Европейския фонд за регионална политика – е договорил резерва с 10 държави членки. По, т.е. е изразил, извинете, резерва по отношение на 10 държави членки. Същото се отнася и за някои други фондове. Сега, какво става с проблема за съвместното управление с държавите членки? Очевидно, това управление, това а, съвместно управление трябва да се подобри. Ето, че Сметната палата констатира, че има определени поводи за тревога. Какво се предвижда да се направи? Ние се тревожим. Тревожим се за доста посредственото качество на съвместното управление и на резултатите от него. Ще дам думата на генералния директор да отговори на този въпрос. А, благодаря ви. Основните средства на наше разположение в рамките на плана за действие е стратегията за оказване на, на натиск това, което се опитваме да направим през последните две години е да информираме държавите членки точно какви са изискванията на законодателството, да обясним по какъв начин различните изисквания могат да бъдат изпълнени. Освен това, променихме подхода си през 2007 година, след дискусиите от миналата година – и имаме по-различен подход, що се отнася до спирането на плащанията и тяхното коригиране. Сега това става много по-бързо, отколкото преди. И това вече се отразява на цифрите за 2008. Що се отнася до преди извършената аудиторска работа от нас, ние се опитваме да целенасочим върху тези управленски органи, където се счита, че има най-голям риск – на базата на информация, която получаваме по различни канали, от предишни одити от наша страна, частично от одитите на Сметната палата или чрез други информационни канали. Така че ние се опитваме да насочим точно нашата дейност, точно там, а, където рискът е най-висок. Тази стратегия беше допълнително засилена през 2008 и резултата върху а, грешките все още обаче не може да се усети. Личното ми очакване е, че що се отнася за периода 2006 и 2007, би трябвало да видим подобрение по приключването на програмите, която сега при приключването на програмата и ще представим на парламента какви са остатъчните рискове след приключването, за да видим какво може да се направи в този многогодишен процес съгласно нашите очаквания. Обикновено трябва да има по-нисък остатъчен риск след приключването, отколкото средно статистическия риск, който сме установили преди. Надяваме се за следващия период да се приложи много по-строг подход, който се съдържа вече в регламента. И в годишния контрол прогресивно през 2007-2013 година да снижим процента на грешките. За нас това ще бъдат основните критерии, според които ще измерваме успеха на нашата работа. Искам да допълня две неща, свързани с това, което правим за подобряване на ситуацията в държавите членки. Едно от е, действията, предприяти от комисията, е увеличаване на броя на държавите членки, с които сме подписали декларации за конфиденциалност. Надяваме се два допълнителни такива договора да се сключат с Дания и с Англия. Целта е да се подобри координацията на аудиторската дейност. Освен това се създават процедури, които позволяват да се сравнят резултатите според определени критерии. Става дума за програмния период 2000-2006. За новия период 2007-2013 основните елементи на тази инициатива са включени в регламентите и те ще продължат да оказват въздействие чрез регламентите. Има инициативи, свързани с предоставените указания, обучението. През периода 2007 и 2013 ние предвиждаме на много по раден етап, а, както направихме преди началото на този период, да предоставим нужните указания на държавите членки, на сертифициращите органи, как да се правят оценки на съответствието, как да се извършват извадките за одита, също за корекциите при случаи на надплатени суми по социалния фонд. Така че повече от 500 души участваха в този контрол на първо ниво. Държавите членки проявяват интерес да участват в този процес и да допринесат за неговото подобряване. Така че това не е само задача само на Европейската комисия. Държавите членки също се ангажираха и мисля, че това допринася за постигането на евентуален напредък в бъдеще. Що се отнася до неизвършените плащания, все още неизвършените плащания, там можете ли да проследите възстановяванията, реимбурсирането до ползвателя, да не би да стане така, че нашия данакоплатец да плаща двойно, веднъж за европейския бюджет и веднъж за това, че държавата членка не е получила реимбурсация. Може би да започна, колегите ще попълнят моите информации. Искам да кажа, че в нашата система съществуват инструменти за суспендиране и финансови корекции. И това са решителни, много важни инструменти за запазването на бюджета на общността и за подобряване също времено на управлението на средствата в държавите членки. В 2008 година вече Казахме, че Европейската комисия докладва финансови корекции по социалния фонд, по кохезионния фонд, които бяха в резултат на ревизиите, проведени от Сметната палата и одитите на комисията. И ако съдим по ефективността, може да кажем, че тя се повишила. В 2008 година суспендирахме финансирането в 10 случаи, 31 е, програми по, по проекти на кохезионните фондове, така че комисията си върши работата. Естествено, държавите членки трябва да възстановят онова, което е било платено неправомерно от бенефициентите, тогава когато това е възможно. Но данните от одитите показват, че в повечето случаи това се прави, тогава когато има грешка и когато грешката е по вина на бенефициентите и също така тогава когато грешките са направени от националната администрация поради слабост в нейната система за управление или за контрол, а не по вина на крайните бенефициенти. В този случай възстановяването на средствата не се прави от крайните бенефициенти, а се покрива от националните бюджети. И аз бих казала, че ние имаме финансови данни по този въпрос и колегите могат да ви ги дадат, но нашите е, действия във връзка с всички резултати на одитите са процедура по суспендирането на финансирането и процедура по корекциите. И ние сме удовлетворени, е, че всичко, което е установено, се възстановява съвсем определено. Благодаря, госпожо комисар. Преди е, заключителния доклад, е, е, е, е ми въпрос един, един въпрос, който е свързан с сложността на европейските разпоредби и регламенти, държавите членки добавят един допълнителен слой от сложност. Какво според вас трябва да се направи, за да се упростят регламентите и разпоредбите, защото и парламентът настоява за такова упростяване? Да, аз наистина смятам и говоря от името на всички колеги в комисията, които са ангажирани с управлението на структурните действие. Ние всички сме съгласни с палатата и с парламента, че едно упростяване може да допринесе за намаляване на риска от грешки, но това е важно също така е, и за административното бреме е, върху бенефициентите и върху националното законодателство. Ние в комисията правим значителни усилия да а, насърчим упростяването и на национално равнище. И много често става така, че онова, което идва от Брюксел под формата на разпоредби, се доусложнява на национално или на регионално равнище. И както може би знаете, за 2007-2013 година ние сме въвели значителен брой упростяване спестявания при използването на структурните фондове, но определено знаехме, че и знаем, че има допълнителен потенциал за това. И през ноември, когато комисията а, реши да поеме контрола върху кохезионните фондове, беше също така предложено да се доупрости системата на използване на фондовете. И това е известно на парламента, защото аз вече съм водила две е, е, дискусии с комисията по регионално развитие и сме обсъждали изменението предложено от комисията. През декември бяха проведени допълнителни изследвания и до края на март, ако всичко върви добре, ще се стигне до сериозно упростяване, което ще бъде вече реалност свързано с регионалните фондове и също с социалните фондове. Предизвикателството за нас, за комисията, е да направим всичко. Тук може би ни е нужна помощта на парламента, за да може всичките тези промени, всички тези упростявания, които са много важни за малките и средни предприятия, да бъдат приложени от държавите членки в техните политики, колкото е възможно по-скоро. И ние сме убедени, в значението на опростяването и това, което бих искала да, бих искала да поясня сега, че каквито и опростявания да въведем в системата на управление и контрол, ние, това няма да е, навреди на системата на бюджетен контрол. Това трябва да е ясно. Благодаря. Има ли други технически въпроси? Може би да чуем въпросите на колегите и след това може би ще ни дадете вашите общи впечатления. Благодаря, господин Йоргенсен. Благодаря, господин председател, и благодаря също така на, на госпожа Хюбнер. Аз бях убеден че тази година процесът ще бъде по-лесен от миналата година. В много отношения за нас е много по-трудно тази година поради някои от реформите, които вие решихте след натиск от парламента да приложите. А, и а, тези реформи започнаха едва през 2008 година, което означава, че те все още няма да могат да се видят в процедурата за освобождаването от отговорност за 2007 година. Но някои от резултатите, които вече виждаме, не само днес, но и в други случаи, които са пред, ни представени, виждаме, че някои от резултатите са много положителни, особено във връзка с финансовите корекции, суспендирането в сравнение с резултатите от предишни години, съвсем очевидно, че нещата са променени и много от нещата, които вие правите, всъщност са ефективни. Както казах, трудно е да се правят ясни заключения, макар че изглежда вървим в правилната посока, трябва да бъдем внимателни, да изчакаме, да видим – а, през следващата година и години как ще се развият нещата, как ще се а, види а, резултата, който, който сега не се вижда. Имам няколко въпроса към вас. Първо, а, за а, договорите за конфиденциалност. Моето впечатление от миналата година беше, че вие сте в средата на един процес на финализиране на тези договори с всички държави, а сега излиза, че само няколко държави са включени. Можете ли да ни дадете актуализирана информация по този въпрос? И въпроса за а, получаването на информацията за окончателния последния бенефициент. На мен днес ми се стори, че нямате пълен поглед и достъп до последните, до крайните бенефициенти. Разбирам а, какъв е, а, колко е огромен а, този проблем, но а, би трябвало тази информация да се получава много лесно. Ако ми позволите да започна с договорите, може би има някакво недоразумение, защото Никога не сме били близко до едно състояние, при което всички държави членки или почти всички да са подписали тези договори. Ние сме подписали договор за конфиденциалност, за кохезионните фондове. Може би с другите фондове е, числото ще бъде, по, ще бъде по-голям брой. Австрия, Уелс, Дания, Португалия, Словения, Естония, Кипър и Англия. Не, Англия не е за този договор и това е положението. Но тук говорим само за 2006-2006 година, защото в следващия период сме включили същите условия в регламент. И така стоят нещата във връзка с тези договори. Сега по отношение на окончателните, на крайните бенефициенти има едно неразбиране. А, с а, инициативата за прозрачност, а, която лансирахме преди две години, ако си спомням, за периода 2007-2013 година, ние поискахме от всички държави членки да а, публикуват на националните си веб страници съответните органи и да се направи линк от нашата веб страница към националните страници. Ние не можехме да го направим на равнището на комисията, тъй като защитата на личните данни се урежда по различен начин в законодателствата на различните страни. Във връзка с, с Генералната дирекция по регионално развитие има една секция, която се свързва с веб страниците на държавите членки и с регионите. На тази веб страница се публикува информацията, ние разпространяваме данните и е този веб е, адрес. Повечето от държавите членки вече опубликуват някои информации. Има две държави, които все още, може би не ситуацията е различна, но преди няколко дни имаше две държави, които още не правеха това. Имаше няколко региони в една или две държави членки, които още не са го направили, но ние работим с тези държави членки, за да се попълнят празнотите и се надявам, че скоро ще имаме всичките бенефициенти. Това е за периода 2007-2013 година. Един допълнителен въпрос, защото без да съм правил научно проучване, на мен ми се струва, че разликата в данните, които можем да получим чрез тези линкове а, са огромни. За да може обществеността да използва тази информация, трябва да има някакъв стандарт и някакви възможности за сравняване на тези данни между различните държави. Може би да може да ни кажете няколко думи за това как можете да постигнем, как можем да постигнем това, тъй като това беше едно от изискванията на нашата комисия. Може би да не го правите сега, но да ни дадете в писмена форма данните на държавите, които са ви предоставили необходимата информация. Благодаря ви за тази възможност да ви го изпратя в писмена форма. Не позволете да кажа следното. Естествено, имаме един регламент е, с минимален стандарт за държавите членки, който би трябвало да бъде зачитан тогава, когато се изпраща списък на крайните бенефициенти. Ние и нашите служби работят през последните няколко години с ясно насърчаване на държавите членки да надвишат минималните изисквания според регламента. Ние насърчаваме държавите членки във всичките срещи и преговори по програмите да предоставят една по-добра видимост на техните програми и тяхната политика също така да бъде по- видима и по-добре известна на гражданите. Трябва също така да кажа, че това, което помага в този контекст е, е регламента за 2007-2013 година акцентира повече плановете за комуникация във всеки оперативен план има изискване да се изготви информационна стратегия или комуникационна стратегия, трябва да има също така и информационна дейност за всяка година. Така че съчетанието между повече видимост и комуникация, която генерира повече интерес към политиката от гледна точка на това, кой е облагодетелстван или кой може да се облагодетелства, допринася за прозрачността. И мисля, че всички тези неща, взети и заедно, засилват инициативите за прозрачност и за комуникация. От гледна точка на допълнителните планове, които имаме, мога да кажа, че в всекидневната си работа ние напомняме на държавите членки и ги насърчаваме да постигнат по-добро качество на информацията. Е, това не сме го обсъждали, но можем да направим една първоначална оценка за това как изглеждат нещата и да видим какви допълнителни действия са необходими. Но на срещите на комуникационните служители, тъй като ние имаме тази мрежа за всяка оперативна програма, е, се изпращат тези послания е, за спазване на правилата, заложени в регламента за прозрачността. Не знам дали колегите искат да добавят нещо. Не. Всъщност да. Искам само да подчертая казаното от комисаря. Усилията ни през последните години, втората част на 2007 беше да накараме регионите, държавите членки да предоставят информация. Това изискваше много инвестиции, много усилия. Все още не сме на 100% готови да предоставим информация за всички региони, но беше постигнат напредък. Сега следва втората стъпка как да гарантираме по-доброто използване на наличната информация. Има две неща, които трябва да разгледаме и да оценим. А именно, какво можем да направим, за да бъдат по-съпоставими, по-структурирани данните, това е доста а, сложен въпрос, но трябва да се занимавам с него. И нещо, което също бихме искали да видим и което е в интерес на държавите членки, е, че освен цифрите, да се предоставя качествена информация за проектите, които са реализирани чрез отпуснатите средства от бенефициентите. Изредените имена са се записали за изказване. За ваше сведение, да, и още двама се добавят накрая. Казвам ви го просто за да задавате конкретни въпроси. Госпожа Гресле. Благодаря. По отношение на това, което току-що каза генералния директор, мисля, че сами сме си виновни, защото парламентът гласува за единна публикация на тези данни, докато Генерална дирекция бюджет отхвърли това. Всички щяхме да си улесним живота, ако бяха приели нашето предложение. Толкова по въпроса за миналото. Смятам, че това, което днес е пред нас е много по-добро и ни обнадеждава по отношение на нещата, които предстоят в тази област. Интересни са отговорите на писмените въпроси, защото е приложена статистика по страни, каквато ни се предоставя за първи път, поне аз не помня да е имало такава, тъй че искам изрично да благодаря. Бяхме казали да посочваме с пръст виновните. И сега кой да е виновен, кой да се срамува, това е Испания. И за това първият ми въпрос е какви специални мерки сте предвидили за Испания. Има още една такава страна, която сочим с пръст да се срамува. Това е Гърция в селско-стопанската област. Тук комисията каза какво възнамерява да прави ясно. Какво ще прави по отношение на Испания? Мога ли да продължа с въпросите? Мислех, че като колегата Юргенсен ще ми се отговаря въпрос по въпрос. Добре, задавам следващия. Wir haben immer wieder gefordert, Нееднократно сме искали онези, които предизвикват проблемите по отношение на структурните фондове, да бъдат третирани различно от другите. Сега в статистиката виждаме, че Испания е на първо място. А, Италия на второ място за социалния фонд, който е извън вашна компетентност и Великобритания. Значи тези три страни общо обединяват 90% от финансовите корекции. Така че питам дали да не направим такава, такъв един рейтинг на разплащателните агенции и удостоверяващите органи. Защото смятам, че всички държави членки страдат, когато има еднакво третиране на онези, които са коректни и онези, които правят впечатление с някои изненадващи неща. Значи, какво ще се прави по отношение на Испания? Ще има ли рейтинг, класация на разплащателните агенции и удостоверяващите органи. Сега, за предприсъединителната помощ видяхме, че има редица проблеми в България, малко по-малко проблеми в Румъния, но и там има. И двете страни сега започват да участват в структурния фонд. Интересно е да чуем какви превентивни мерки е взела комисията, какво прави тя, за да помогне на страните да бъдат коректни по отношение на управлението на тези суми. За, защото трябва да има превенция, а не да се занимаваме в последствие с проблемите. И последен въпрос. В момента има план за економическо възстановяване. Той засяга структурните фондове. Какво е отражението на новите предложения върху процента на грешката, как преценявате? И според вас, къде са силните и слабите страни на този план по отношение на финансовия контрол? Къде може да се предвиди, че би могъл да се е, появи проблем? Би било почтено да ни го кажете. Благодаря. On, може би да започнем с Николас Мартин. След това ще взема думата. Благодаря. По първия въпрос, свързан с Испания, искам да предоставя повече информация за действията на комисията, говоряки за Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, ние предприехме действия за подобряване на системата в Испания. Ние следим изпълнението на плана за действие от страна на правителството на Испания. Постигнат е напредък в редица региони, където системите работят добре. Поради пропуски в междинните органи беше взето решение за преустановяване на плащанията от страна на комисията през ноември 2008 година и това засяга 9 междинни органа. От тях се иска да предприемат допълнителни мерки, допълнителен контрол – и доказателства за това как се справят с нередностите. Ако не направят това, тогава комисия следващата стъпка, а именно прилагането на финансови корекции. Така че ние сме наясно с слабостите там и предприемаме нужните действия но има вече на лице процеси, които трябва да доведат до нужните подобрения. Ако това не стане, ще се премине към финансови корекции, за да се предотврати риска за бюджета на общността. С ваше позволение, господин председателю, искам да добавя нещо към този пример от Испания. Той иллюстрира, иллюстрира част от проблемите, с които се сблъскваме понякога. Един от големите проблеми в Испания беше и който доведе до много разговори с е, испанските власти, е свързан с държавните поръчки. Това, което се случваше в миналото, е бе, че испанските а, органи трябваше да транспонират е, директивата за обществените поръчки в националното законодателство по начин, който не е 100% точен. И а, беше обърнато внимание на а, испанските власти, че това е погрешно. По време на одита беше установено, че а, транспонирането в националното законодателство не е правилно. Беше извършена а, също дискусия в рамките на генералната дирекция. Сега проблема е как да се справяме с подобни случаи, когато се прилага правилно един погрешен закон в държавата членка. Така че е, нещата не са толкова лесни. Не може само да се посочи а, е, виновника. Бих искал също да кажа няколко думи за България и Румъния и за другите страни кандидатки. Нека да подчертая, че в случая с Румъния, що се отнася до структурните фондове и най-вече регионалния фонд, работата с румънските власти върви добре и ние нямаме впечатлението, че има съществени проблеми, но трябва да кажа, че що се отнася за 2007-2013, ние сме в самото начало. Затова е малко рано да се правят изводи. Що се отнася до България, бих казал, че изненадващо дори там политиката действа добре, Както видяхме в случая с България, механизмите, които а, са заложени, действат. Примера с а, България, а, свържен с пътния фонд, където имаше обвинение за корупция. Ние сме запознати с проблема, договорили сме се с колегите ни от България, че ще бъдат спряни всички плащания, че те няма да кандидатстват незабавно за някакви плащания. Има прекъсване в потока на плащанията. Това се проточи малко повече, отколкото се очакваше в началото. Затова преминахме към официална процедура за спиране на плащанията. Сега чакаме да се постигне удовлетворително решение от българска страна. Разбира се, ние оказваме цялата помощ, която можем на България, но българите са тези, които трябва да решат този проблем. След като бъде решен този проблем, ще направим проверка на място, за да се уверим, че можем отново да възстановим плащанията. Мисля, че този пример е показателен за това, че когато стане ясно, че някъде има проблем, да се прилага системно а, системата от мерки е наложително и тази система изглежда работи добре. Това не означава, че там няма проблеми, но на базата на тази система можем да направим заключението на този етап, че можем да продължим работата си и винаги, когато има проблем, могат да се спират плащанията. И това има също ефект върху останалите държави членки. Засегнатите държави трябва да решат проблема. В България се полагат много усилия това да стане и по време на проверките на място трябва да видим дали това, което е направено, действително е достатъчно. Съвсем накратко по процеса на процента на грешките и плана за възстановяване. Както казах и по-рано, аз силно вярвам, че упростяването, ако бъде приложено правилно, ще бъде важен фактор за намаляване на процента на грешки, защото упростените правила по-лесно се прилагат, по-са разбираеми. Ние а, говорим а, с държавите членки, с управляващите органи, как а, да прилагат а, тези правила. Всичко това ще доведе до снижаване на грешките. Част от опростяването обаче би могло да доведе и до увеличаване на грешките. Затова ние се консултираме по тези въпроси, разговаряме също и с Сметната палата, за да видим каква експертна помощ могат да ни окажат и къде биха могли да бъдат потенциалните рискове. Например, ние сме увеличили достъпа до техническа помощ в рамките на програмата Jasper. Там сме увеличили броя на служителите, тъй като и риска е по-голям и се надяваме, че това ще помогне за намаляване на грешките в тази област. В допълнение, след като регламентът мине по цялия законодателен а, процес, да обсъдим а, въпроса с управляващите органи за да установим къде са потенциалните рискове във връзка с упростените правила. Бих искал също да кажа, че целият процес се осъществява с разбирането, че той няма да повлияе отрицателно на системата на контрол и наблюдение и няма да създаде опасност от нови рискове. Нашето задължение сега е да гарантираме, че това действително ще е така. Сега, относно списъка на тези, които не изпълняват правилата, които нарушават правилата и които допринасят за високия процент на грешки, такъв списък за сега не съществува но информацията е публично достъпна и всеки може да се запознае с това откъде идват грешките. Освен това, когато вземаме решение по стратегията за аудитиране на базата на опита в държавите членки, ние отчитаме къде има най-висок риск в Европейската комисия и заедно с държавите членки имаме нужната информация за това къде са проблемите към момента. Но а, такъв списък а, за сега не е изготвен. Такъв списък не ни е известен и имам чувството, че би било разумно да бъдем по-внимателни при плащанията, защото винаги има възможност те да бъдат спрени. Това се опитваме да, за това се опитваме да настояваме в тази комисия. Това, което каза генералният директор за България, мога само да подчертая. Uh, uh, Позволете ми да започна с комплимент към комисията. Установих голяма готовност от нейна страна да отговори всички, на всички въпроси и не иска да крият нищо, което е добре. Но процесът е твърде бавен, ако разгледаме периода на тази комисия за получение положителни е, да са още 11% грешка. Това не е нещо за комплимент, това е въпрос, е, който трябва да се реши. Комисията каза, че плана за действие е голям успех. Аз е, не си спомням дали 37 мерки са общо или те са завършените, но а, това се отчита като успешно. Ако това е вярно, как това не е отразено в числата? Какво е обяснението на комисията? Те как, защо казват, че плана за действие е успешен, а въпреки всичко имаме тези цифрови данни? И искам да се върна на бюджетната процедура за 2009 година. Имах е, гадната идея да включа 12% от регионалните фондове като резервен фонд между първото и второто четене, комисията би могла да се обърне към държавите членки да отговорят по-активно на годишните резюмета и да се види какво иска комисията, защото винаги ми казва, че комисията иска много повече, отколкото сега е включено в годишните резюмета резюмета, т.е. тези 12% между първо и второ четене ще се средоточи вниманието на държавите членки и ще помогне на комисията. Доколкото разбрах, комисията е твърдо против тази идея. Може ли комисията да потвърди това? И ако това е така, защо? Тъй като мисля, че е много по-лесно да се създадат всички е, структури, още от преди да се започне действието, е, защото вие казвате, че сте си възстановили милиард и половина, което е значителна сума и това добре, но цялата бюрокрация, което е ангажирана с този процес, би могла да бъде избегната, като се сложат едни пари в резерва. Вие знаете, че бюджетната комисия не одобри идеята на комисията по бюджетен контрол. Казват ми, че това се дължи на действие на комисията. Не знам, но би било полезно, ако още в самото начало сложи нещо в един резерв и а, това ще накара държавите членки да действат така, както вие искате да направите. И сега последно една бележка за България и Румъния. Трябва да кажа, че аз гласувах за разширяването на Европейския съюз а, с България и Румъния. Винаги съм била, бил за разширяването тъй като то установява демокрация в цяла Европа, не трябва да му убеждавате, че разширяването е нещо добро но трябва да се изправим с лице към фактите, а именно, е, че е, поне половината от е, проектите не работят. И аз се чувствам подведен от комисията. Може би трябваше да задам въпроса на Оли Рен. Как може да ни убеди комисията, че уверенията, които се дават на Европейския парламент да гласуваме за, когато ни казахте, че всички контролни механизми са на лице, а две години по-късно се оказва, че това не е така? По отношение на България и Румъния, разбира се, и аз самата идвам от нещо, което ние продължаваме да наричаме нова държава членка. И както знаете, ние в предприсъединителния период имаше тези фондове за под подготвяне на потенциалните държави членки да участват в политиките, които имат финансови инструменти, да ИСПА има такива инструменти е, и в предприсъединителните фондове има такива механизми. В предприсъединителния период е, и в, по време на преговорите за създаване на едни доброкачествени системи, има и един период на практика, на, преизпъл... на изпълнение, на фи... използване на финансовите инструменти. И трябва също така да отчетем, че това са политиките, които по, за, за първата проверка за това как действат и другите системи, например съдебната система, финансовата система, всички мерки свързани с вътрешната система, държавните поръчки, всичко това е допълнително обременено с спазването от страна на националните системи на европейските разпоредби. И тогава установихме тази неефективност в истинското а, изпълнение а, след присъединяването. Аз не защищавам а, държавите, защото знам, че ние трябва да направим всичко, за да имаме 100% сигурност, че нещата функционират добре, но винаги има възможности, че системи, които изглеждат коректни, които отговарят на всички критерии в, на хартия, при е, функционалното изпълнение може да се окажат недостатъчно ефективни. В държавните поръчки има, например, случаи на национално законодателство, което напълно отговаря на европейското законодателство, но подзаконовите разпоредби е, не функционират и законите се нарушават чрез изпълнението. Има е, все още огромна работа, която трябва да бъде извършена от Генерална дирекция регионално развитие. Би трябвало да се работи много. Хората, които работят на място, трябва да работят усилено за да установят наредностите в системата, които на книга изглеждат в съответствие с европейското законодателство. Заключенията от присъединяването на България и Румъния би трябвало да бъдат извлечени и Генерална дирекция разширяване е, работи в момента много предпъз, по-предпазливо, разглежда различните аспекти на системата, малко по-различно от, е, отколкото в миналото. Именно за това става въпрос. В крайна сметка, никога не е късно. Именно за това работим с, с е, съответните власти. Напрекъснато произвеждаме одити в България и в Румъния и използваме всичките инструменти, които са на наше разположение, за да няма нередности при е, разпределението на средствата. Има предизвикателства, разбира се, и трябва да сме сигурни, че ще имаме по-голяма сигурност преди присъединяването. По въпроса за плана на действие и за това кога той може да почне да дава резултати, този план включва много действия, много инициативи, които са свързани също с приключването на периода 2000-2006 година. И това ще ни даде възможност също така да докажем, че процента на грешката на този етап е по-нисък. И аз смятам, че в 2010 година, когато ще бъде по-напреднал процес, ще можем да предоставим една, един процент на риска, който ще покаже а, остатъчния риск по програмите 2000-2006 година. Тогава ще бъде момента, който ще бъде много важен и ще видим дали всички тези действия, които сме включили в плана за действие, наистина е довел до а, ползите, които очаквахме и чрез всички коригиращи действия, които сме предприели през последните няколко години, за, който, за които говори и палатата. Е, ще има едно изчистване на разходите и това ще ни даде възможност да постигнем една по, един по-нисък процент на грешка но значителното намаляване на процеса на грешката на, в, за междинния период 2007-2013 година е, мисля, че не би трябвало да се гледа пестимистично или оптимистично. Реалистично той би трябвало да почне да отразява разходите още от следващата година. Това е скромната ми преценка, въпреки всичко смятам, че самия факт, че ние имаме този план за действие и че провеждаме тази трудна дискусия за системите в различните държави членки, това вече въведе едно осъзнаване на проблемите в държавите членки и техните системи на управление и контрол, което ще доведе до намаляване на процента на грешката чрез въвеждане на действия, които пряко се е, извършват от комисията. За останалите неща, може би някои колеги. Госпожо комисар, трябва да гледаме и часовника. Госпожа Яялас, имате думата. Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на нашия докладчик господин Оди. Много съжалявам, че трябва да ни напусне по лични причини. Благодаря му. Той много ни помогна да разберем по-добре нещата и да разберем възможностите, които а, крие новия подход. Искам да благодаря на госпожа Хюбнер за това, че е на разположение на парламента сътрудничеството в рамките на процедурата по освобождаване, още от миналата година, когато колегата Йоргенсън направи невъзможното, за да се намерят инструменти за укрепване на слабите звена, това е именно мястото на допир с държавите членки. Ето, че сега се радваме на плодовете от този подход и много се радвам, че в някой от случаите действително вече има план за действие с цел избягване на грешки допускани в миналото. Испанското правителство като се има предвид сложността на тази, този процес, е на ваше разположение. Но имам един въпрос към комисията във връзка с, с ситуацията на економическата криза в момента. А как ще се прилага планът за действие, особено по отношение на неговите важни аспекти за упростяване на процедури, улесняване на контролните мерки, но и подобряване на управлението, което е не по-малко комплексен и бюрократичен въпрос доколко възможността, която ни се предоставя сега, така да се каже, вследствие на кризата, може да бъде използвана за да поработим повече по въпроса за упростяването на процедурите, например, временните плащания, експост контролът и така нататък. Как да използваме сега момента? в който всеки се опитва да съкръщава срокове и така нататък, без обаче да отслабва общата система за контрол. Мисля, че сега е подходящ момент за това. Особено във връзка с казаното от генералния директор за подобряването на качеството на управлението. Зная, че положихме сериозни усилия за подобряване на това управление е, за въвличане по-силно и на средства на самите държави членки, просто с цел по-ефективно използване всяко евро на европейския данекоплатец. Но смятам, че позабравихме аспекта на качеството, а той е много необходим. Много е добре, че парите се използват по предназначение, че имаме, можем да оправдаем всяко похарчено евро, но трябва освен това да сме сигурни, че всяко похарчено евро наистина отива за такова качество, каквото е било планирано. Освен това бих поискала, би ми се щяло през следващата бюджетна година процентът на грешката да бъде по-нисък, но това наистина ще е резултат на много усилия, за което съм много благодарна на комисията. Самата комисия спомена усилията, които предприема, за да може нивото на риска от грешка да е минимално, но и същевременно предприема действи, предприема мерки за адаптирането на максимално допустимия риск от грешка към действителността. Тук трябва да се имат предвид и начините на работата, работа и методиката на сметната палата. Ние трябва да се придържаме към тях. Във всеки случай, съм с впечатлението, че пред нас отново предстои сизифовски труд, Госпожа Кариоле каза, че нещата се подобряват. Но напредък трябва да има и тук трябва да има напредък. Не е достатъчно да правим нещата заради самите тях и сами по себе си. Естествено, че процента на грешката трябва да бъде снижен, но във всяка една администрация, във всяко едно управление контролът е неизбежен инструмент. Иначе ще се провалим. Особено ако не а, прилагаме тези методи в новите държави членки. И сега въпрос към а, госпожа комисаря, която, както каза, идва от нова държава членка. Аз съм от стара, от, държа, от Испания. А, говорим за тези споразумения за взаимно доверие, които се подписват между държави като Кипър и Дания и така нататък. Държави членки като Испания или Германия, госпожо Гресле, да, Испания е в този списък Искам да кажа, има децентрализирани държави, при които се контактува, разбира се, с федералното ниво, обаче самите плащания стават на регионално ниво. Може би може да се окаже помощ на такива държави членки, за да има доверие, споразумение за доверие с тях. Моля ви да отговора да е по-кратък от въпрос. Uh, Всъщност нямаше въпрос, но относно Испания мога да кажа, че начина по който аз разбирам одитната система на Испания е, че тя е много сложна. Затова сключването на споразумение за взаимно доверие ще изисква да има съответствие на с националните и е, регионални е, условия. Такова споразумение не е подписано с е, Испания, но Испания признава, че има грешки и се опитва да изчисти тези грешки, грешки така че тя е един надежден партньор в това отношение по изчистването на засегнатите проекти. Мисля, че това беше много важно. Защита на финансовите интереси. Не онези, които имат най-висок процент на грешка, са най-големите мошенници. Понякога най-висок процент на грешка имат онези, които много точно и прецизно изчисляват нещата. Господин Деблазио. Господин председател, след като чух всички изказвания, оставам с е, впечатлението, че операцията, така да се каже, която беше проведена с новите технологии, продължава да бъде смъртно болна и заплашва да умре. Въпреки това искам да благодаря на госпожа комисара и на комисията, поне за това, че са се опитали възоснова на нашите препоръки и предложения да формулират нови мерки, които надявам се скоро ще дадат плод. Въпреки това, което констатира сметната палата, т.е. че ние сме в така наречената жълта зона, въпреки това има огромни проблеми, има много плащания, които, за, при които има нередовности. Сега говоря само за Унгария, е, не, не е станало по лесно не е упростен достъпът до средствата. В Унгария казват Брюксел са виновни, в Брюксел казват унгарците са си виновни, тъй че промени няма. Преди грешката беше 12%, сега е станало 11%. Първият ми въпрос е свързан с това, как точно са се получили тези 11%. това дали е сума, обхващаща всички предходни суми или се отнася само за конкретната година. Ако второто е вярно, то не смятам, че можем да разчитаме на някакво подобрение, защото имаме 3,5 милиарда евро които които са доказано при, при които има доказани нередности, как могат да се изискат обратно тези а, пари. Що се отнася до доклада на Сметната палата, бяха похвалени контролните механизми. Казано беше, че били малко подобрени. А, и излиза, че проблемът не е на ниво държави членки, а на ниво, така да се каже, крайни потребители. Защото повечето нередности се констатират в областта на държавните поръчки – което означава, че грешката е в крайния потребител. И сега се връщам на Испания във връзка с доклада на Сметната палата. Който е чел внимателно текста, ще знае, че наред с сериозните проблеми са се появили и някои други по-дребни например по отношение на съдебната практика. Има неща, които ние тук в Европа в Европейския съюз смятаме за грешка, в самата държава членка не се смята за грешка. Тоест не можем да сравняваме ябълки и круши. Трябва да има някакво единство. А, изказването ви съдържаше и въпрос към сметната палата. Представителката желая е ли да вземе думата по отношение на това как са се получили тези 11%? Благодаря. Въпросът е свързан с а, вида грешки и дали тези сре... грешки са реализирани през годината, която обсъждаме, 2007. Да, става дума точно за грешки, свързани с 2007 и за финансовия период 2000-2006 година. Няма междинни плащания за новия период, които да са аудитирани. Тази грешка означава, че има завишаване на плащанията, което води до възстановяване на суми. Така че има грешки свързани с точността, с допустимостта. Има грешка с допустимостта, ако не са изпълнени условията по изпълнението има грешки, когато се начисляват разходи, които всъщност не са направени или които ня... за които няма документация. Освен това, един проект може да бъде засегнат и от грешки с спазването на изискванията, но те не се изразяват в количествено изражение, затова не се отразяват на окончателната оценка на палатата. Също има а, погрешно изчисляване а, на разходите за а, персонал. Вие питахте какво се прави за подобряване на системата. Изчислява се, че има много по-висок риск и сумата е много по-висока. Така че мерките предприяти от комисията са частично ефективни. Може би парламента трябва да направи собствена преценка за програмния период, но считаме от страна на палатата, че има ниска ефективност, т.е. има частична ефективност на мерките. Съвсем накратко, повечето от обясненията вече бяха дадени от представителя на Сметната палата. Проблема с тези 11% за междинните плащания за 2007 и връзката им с плана за действие, който е реализиран. Когато започна прилагането на плана за действие през 2008, одитите за разходите през 2007 вече бяха в ход. Така че не е изненадващо, че няма промяна по отношение на 2007. Нещо второ, което беше споменато от комисаря и за това ще бъда кратък. Ние се опитваме да накараме държавите членки да свършат а, своята работа по одита, така както са предвидели в плана за а, действие. И в резултат считаме, а, че ще намалее процента на грешки в сравнение с периода 2000-2006, но това ще можем да преценим, когато се извършат реални междинни плащания за периода и това ще стане някъде през 2010-2011 година. Госпожа Любчева. Председател, госпожо комисар, господа и дами представители на Сметната палата – Дебатът по освобождаване от отговорност ни дава възможност да коментираме проблеми, които са свързани с ефективното използване на европейските средства и фондове в страните членки и кандидат членки и да се предприемат, разбира се, съответните мерки за подобряването на този процес. Данните, които получихме и които са посочени в доклада на Сметна палата и на комисията, показват, че има известно подобрение в управлението и в контрола на европейските фондове, независимо, че грешките остават в рамките на 11%. Говорим за грешки и за нарушения и аз искам да попитам няколко неща вероятно опитът на комисията в различни страни може да покаже има ли повторение на едни и същи грешки в различни периоди за различните страни и по какъв начин комисията може да предотврати това повторение и да научи страните да не повтарят не само собствените си грешки, но и чуждите грешки. Това е един много верен и, и важен механизъм, за да има прилагане на принципите на добрата практика. Говорим за предприсъединителните фондове. Това е част от дебата тук за освобождаване от отговорност. Този проблем касае и моята страна България. Мисля си, че през един такъв предприсъединителен период страните наистина получават сериозна помощ от Европейския съюз и от комисията да бъдат подготвени достатъчно добре. През този период комисията действа със свои делегации в страните. Е, счита ли комисията, че е, всички възможни мерки, механизми, мониторинг и контрол са били предприемани в този предприсъединителен период, за да не се насложат проблеми, които да се проявят в е, годината на членството на съответната страна? Аз мисля, че в моята страна се получи точно така. Насложените проблеми се появяват в момента. Мисля си и по суспендираните фондове и средства – страната ми е потърпевша от суспендиране на средства от европейската комисия. това е една много тежка санкция. да вярно е много важен добър инструмент за принуждаване да бъдат спазвани всички критерии и механизми но в същото време за България, специално в условията и на икономическа и газова криза, това се отрази изключително тежко на страната си. Бих желала да уверя комисията и мисля, че това беше отразено и в изказването на госпожа комисаря, за което благодаря, че страната вече е предприела необходимите мерки със сътрудничество с комисията, за да преодолее тези проблеми. Вече имаме ново лице, нов механизъм на управление, на контрол, на мониторинг на всички средства от Европейския съюз но както също беше споменато, всичко това, за да се покаже като резултат, изисква време. Аз уверявам и тук комисията, заявявам готовността на представители на моето правителство да дойдат и да бъдат изслушани тук в нашата комисия по бюджетен контрол, за да направим всичко възможно, защото една страна член да бъде наистина като равноправен, равноправна част от Европейския съюз и тя да успее успее да преодолее е, тези натрупани проблеми, за да използва е, средствата в съответствие с всички критерии, с всички процедури, в интерес на своите граждани, е, които наистина имат интерес от това. Благодаря. Това беше изявление. Вижте какво говорим за освобождаването за 2007 година. Говорим за това, което е станало през 2007 и много малка част от 2008. А, имаме комисар, който чака отвън пред вратата. Нямаме много време. А, вчера Отрязах думата на някои, които бяха се записали за изказване, просто заради липса на време. Господин Берига. Благодаря, господин председател. Аз наистина ще бъда кратък. Става въпрос за управлението, неговото подобряване е динамичен процес, миналото обославя настоящето и бъдещето, така че онова, което е станало вчера, може да доведе до промени през следващата година. Но, позволете ми да се върна на това, което каза госпожа Хюбнер по отношение, е, във връзка с, с по-твърдия подход, който би желала да избере. Аз приветствам това. В началото на нашия мандат имаше много коментари за измамите, докато сега се съсредоточава все повече върху нередностите а, да, има в много случаи, когато а, законодателството на страните членки не е хармонизирано <laughs> с а, това на Европейския съюз, например обществените поръчки. Това също е една от причините за съществуването на толкова много проблеми с държавите членки в момента точността, редовността на разходите обаче се е подобрила. Тук искам да обърна внимание на пакета, разработен от Комисията за борба с финансовата и економическата криза. Един от неговите най-важни аспекти е използването на структурните фондове за държавите членки и увеличението на авансовите плащания. Както комисията, така и сметната палата казаха, че това е един от най-мощните инструменти, с които комисията все още разполага, за да контролира управлението на структурните фондове, а именно задържане на някой от, временните, от междинните плащания за държавите членки. Сега искам да попитам как стоят нещата по отношение на бъдещето. Ще има ли предвид комисията това противоречие между да се плащат междинни плащания на държавите членки от една страна, а от друга страна да се задържат такива плащания поради проблеми с упражняването на контрол? Бърз отговор с ваше позволение. На първо място, заедно с държавите членки, ние Искаме да гарантираме, че е, системите ще бъдат спазвани, че няма да бъдат правени междинни плащания преди всичко да е наред с системите. Сега а, е, говорим за периода 2007 и 2013 и държавите членки а, е, започват да използват а, средствата, предоставени от комисията, като авансови а, суми. Така че аз не виждам никакви противоречия и това е в интерес на държавите членки да съществува такава процедура по възстановяване на суми и прочее. благодаря, господин председател, че ми давате възможност да говоря. Още в самото началото ме гризе съвестта, защото аз съм всичко друго, но не и контролер. Аз съм сред онези, които заедно с други колеги се опитват да внасят в регионите политика в духа на европейската интеграция и да я осъществяват. Но, от друга страна, съм и сред онези, които към които първи се обръщат представителите на регионите и общините с въпроса защо осложнявате толкова много нещата и ни спъвате при осъществяването на проекти. Ето е връзката с контрола. Затова съм благодарна на господин Оди, че се занимава с темата упростяване. През последните седмици и месеци много активно се занимавам с това противоречие. От една страна искаме да осъществяваме осъществяваме дадена политика в регионите и от друга страна искаме надлежно да се харчат европейските пари. Защо говоря за противоречие? Защото нашите идеи са да, ако можем да определим точно как да се харчат парите до цент. И в това отношение стигнахме до там, че усложнихме правилата до толкова, че за всеки регион а, ще е необходима дебела, ще е необходим възможно най-дебелият наръчник, а към него пък ще се добави и самата национална бюрокрация. За това настоятелно моля за въвеждане на по-прости, по-прозрачни правила, които да бъдат понятни, за да не се правят грешки просто поради неразбиране на правилата. От друга страна, искам още веднъж да кажа, 11% грешка е много. На всички ни се ще да слезе много под този прак. Но 11% грешка от друга страна не означава 11% случаи на измами. Това беше казано и от докладчика, и от представителя на комисията. Следователно това значи, че не всеки, който допуска грешки е измамник. Така че апелирам към вас, колеги, уважаеми колеги, да не размахваме пръст пред страните и пред парламента и да не орязваме, да, да не смятаме, че онези страни, които правят грешки умишлено, искат да заблуждават Европейския съюз. Просто грешки стават. А има една област, ние, която ние като парламент искаме да насърчаваме особено устойчиво. Това са иновациите те сами по себе си, априори, са да предизвикват по-висок процент на грешката. И това е логично, защото нещата трябва да се изпробват. Но когато, се повиж... когато високият процент на грешката означава, че ще се спират междинните плащания за цяла една програма, просто защото такива са правилата и определен процент грешка не бива да се надвишава, какво ще стане? дадена държава членка или даден регион няма да се занимава с иновации. Ще си се занимава с конвенционални, традиционни проекти, ще строи тук някой мост, там някое шосе, това, което винаги се е правило, но то няма да ни тласне напред в развитието. Така че нека да правим разлика между онези, които просто искат да харчат пари, пари онези, които искат да налагат определена политика и онези, които искат да контролират и да им създадем обща база. И се надявам, че комисията няма да спре до тук, а ще продължи да работи за упросняване. Господи Духовн. Děkuji za slovo, pane předsedo Потикаме се с високо... Благодаря за думата, господин председател. Да, говорим за голям процент на грешката, но говорим и за недостатъчната надежност на метода, с който се установява този процент на греждата. Европейските политики, преди всичко аграрната и кохезионната политика, са свързани с плащания годишни в размер на милиони. Това са много високи суми смея да твърдя, че тези суми до известна степен са неконтролируеми, разбира се, при условия, че не искаме да разширяваме до безкрай сметната палата и другите контролни институции, които искаме. Да, поискахме комисията и, комисията и ние искаме опростяване, искаме намаляване на квотата на грешката, но това не е достатъчно. Мисля, че логичният извод е, че е необходимо европейските политики да се сведат до а, управляем и контролируем размер на годишните плащания. Интересуваме мнението на госпожа Хюбнер по този въпрос. Да, със сигурност ще се опитаме броя на плащанията, които се извършват годишно, да се намали. Но системата, която имаме в момента, а тя е така да се каже система на групиране, ще продължи да се прилага, вероятно, защото тя може да бъде полезна, стига умело да, се, да приложим предложението на комисията, т.е. да има по-голямо групиране за малки проекти обаче. Това препоръчва и е, сметната пала. По то, палата по този начин ще разграждаме бюрокрация без обаче да отслабваме контрола върху изразходването на средствата. Председателят за колегите, които вчера не бяха тук, голяма част от вчерашния следобед премина в дискусията по максимално допустимия риск от грешка, така че е, за тези, които бяха тук, е ясно, че не сме противници на харченето на пори. Господин Фасър, благодаря. Ще бъда съвсем кратък, тъй като преждеговорившите като Констанце също засегнаха темата, по която аз исках да говоря. Но преди това и не искам да пропусна да благодаря на госпожа Хюбнер за това, че така откровено и открито отговаря на нашите въпроси и отделя време за нас. Виждате колко е по-добро сътрудничеството по този начин. Да, господин председател, Сигурно сте прав, че говорим за освобождаване за 2007 година, но нали целта не е само да издадем присъда за миналото, а да дадем оценка на методите, за да подобрим тези методи и начина на сътрудничество за в бъдеще. Затова и толкова често се задава този въпрос в условията на сегашната криза в Европа, в която много от страните са много по-силно зависими от средствата от Европейския съюз, отколкото бяха преди ЕС. Как ще се реши квадратурата на кръга? Как виждате, е, че е, Какви възможности виждате за упростяване на процедурата по плащанията, без обаче да се повишава рискът за намаляване на надежността на изразходването на средствата? И още един въпрос, ако искате сега, можете да отговорите а може би и в бъдеще, какви конкретни стъпки за в бъдеще планират комисията, както попита и госпожа Любчева и други, Какви мерки планирате за бъдещето, за да се постигне конкретен напредък първо, по отношение на по-малкото бюрокрация, ускоряване на плащанията. Второ, възприемане на нови теми и нови цели, които преди това не са били предмет на насърчаване от Европа. И последен въпрос, току-що четох в пресата. Вярно ли е, че авансовото плащане за Румъния е повешено от 2 на 4%? Как става това? До сега мислехме, че това става само централно, чрез съгласуване с парламент момента. Така ли е или има диференциация по страни? Това е въпрос, който не е свързан с освобождаването от отговорност, а с бъдещето сътрудничество. Благодаря. Huge... Uh, Съвсем накратко, защото това е един огромен въпрос. Ние реагирахме на кризата, като използвахме тази политика като основно средство за засилване на инвестициите. Ние е, решихме, че трябва да използваме напълно възможностите за гъвкавост, които съществуват в системата и да дадем възможност повече средства да бъдат предоставени до юни тази година, да създадем възможност за създаване на малки и средни предприятия поради липсата на ликвидност и проблемите с кредитите. Ние предложихме едно упростяване, което ще донесе повече финансиране на пазара в началото на процеса, а не в края. И това включва също така допълнителните авансови плащания, които изискваха промяната на регламента, одобрен от държавите, членка, е, държавите членки, е, който е в парламент и очаква одобрението си. Това включва и държавите членки, 15, е, първите 15 държави, които получават 2,5% и останалите, които получават 2%, за да могат да имат повече пари, включително и на равнище на местните общности. Ние решихме също така, че тази политика вече отговаря на предизвикателствата, например на промените в климата или на енергийните проблеми, за да генерираме бизнес възможности, свързани с промяната в климата е, с енергийната ефективност, с възобновяемите източници на енергия. Създаваме чрез тази политика и нови бизнес възможности в контекста на индустриалната революция. И мисля, че опростяването и ускоряването на наличните фондове с пълно зачитане естествено на системата за бюджетен контрол. Това може да помогне на економиката да излезе от кризата. Подобни инвестиции, които са необходими днес, за да се съживи динамиката на економиката, трябва да дойдат отдолу, от местното равнище нагоре. Именно това е най-полезното и мисля, че опростяването също така ще улесни нещата. Добре, благодаря. И сега, уважаеми дами и господа, надявам се, че няма да стигнем до ситуация след две години, когато ще задаваме едни и същи въпроси и ще получаваме същите въпроси. Надявам се, че това ще бъде посланието, което ще се изпрати на всички столици. Да, съвсем накратко, господин председател. Добър вечер на всички. И добър вечер, госпожо комисар. Исках само да изразя собственото си впечатление, което а, беше много положително от а, а, изказването на госпожа Хюбнер за резултатите от 2007 година и първите а, резултати на плана за действие. Това показва съвсем ясно колко е, е важно да има сътрудничество между Европейския парламент и комисията по освобождаването на бюджета. И мисля, че това е един много добър пример в комисията и за начина по който комисията изпълнява поетите от нея ангажименти към нашата комисия. Прилагането на плана за действие е от чистено важно значение, ако искаме да намалим процента на грешките при структурните фондове. Това беше казано днес след обед и очевидно информацията предоставена от комисаря за корекциите и за възстановяването на средствата определено показва, че ние сме на прав път Очевидно е също така и аз с удовлетворение установих това, че много колеги и госпожа комисаря споменаха факта, че ще бъде необходимо упростяване както на стандартите, така и на процедурите. Ще бъде много важно да намалим грешките и да продължим да гарантираме европейск, е, е, е, изразходването по най-добрия възможен начин на европейските фондове. Сметната палата също така отчете как се използват средствата. И в сравнение с доклада за 2006 година, само 3 от 16 програми се смятат за неефективни и това според мен е подобрение за което а, може да се радваме. И какво още мога да кажа? Исках просто да кажа още едно нещо а, във връзка с факта, че всички ние наблюдаваме по-голяма ефективност и се надявам, че с парламент и с комисията ще можем да установим по-тесни взаимоотношения, защото колкото по-тясно си сътрудничим, толкова по-ефективни ще бъдат европейските институции при изпълнение на тяхната работа. И а, качеството в държавите членки също ще се повиши. Аз исках също така да спомена, че а, плана за действие, така както разбирам, ще приключи в 2009 година и последното изказване е от колегата Обрих. Благодаря, господин председател. Нямаме микрофон. Две а, бележки и два въпроса. Първо, мисля, че е много важно, господин председателю, а, това, което вие подчертахте, че ние обсъждаме 2007 година. Нашата комисия е много конкретна и а, ние всъщност се обсъждаме политиката и очакваме от комисията по бюджетен контрол заключение за 2007 година. Не можем да смесваме информацията за 2007 година с 2008 година, защото въпросът е съвсем различен. Какъв е, това е била тенденцията за 2007 година без плана за действие, защото плана за действие дойде през 2008 година. Тоест проблема е какъв е бил, каква е била тенденцията в 2006 и 2007 година. А, Втората ми бележка. В нашата комисия продължаваме да обсъждаме разликите между ефективността ефикасността и а, грешките. Важна е корелацията, съотношението между грешките и ефективността на политиките в продължение на няколко а, години. Не мога да кажа, че повече грешки означават по-добра ефективност. А, винаги ли резултат на грешките е по-лоша политика? И липсата на грешки не е ефективна политика ли е? Ние бихме могли да имаме много грешки, също време да имаме добра политика от гледна точка на ефективността. Това малко по-сложно, защото има различни перспективи, едногодишна и многогодишна. И а, нещата се отчитат няколко години след като а, са приложени мерките. А какво може да кажем за политиката? Чуваме заключенията в нашия парламент, че поради процедурите или поради грешките можем да забравим за политиката. А, извинявам се, но това е налудничаво. Ние обсъждаме процедурите, обсъждаме грешките, но проблема за ефективността на политиката е нещо различно. Според мен изцяло различно. А сега двата ми въпроса. Първия въпрос съществува реална опасност на равнище на бенефициента, този дебат в Европейския парламент да доведе до повече контрол, а не по-малко контрол. Не упростяване, а повече контрол. Въпросът е какво иска да направи комисията, за да се получи повече контрол на национално и поднационално равнище, защото не е проблем. В доклада на Сметната палата можем да видим какъв вид контрол има. Той може да се приложи три пъти, т.е. да няма 4 контрола, 11 или 12, защото всички се страхуват. Следователно въпросът е не колко, а как да се подобрят. как да се подобри контрола. Въпросът на господин Дебласио. В нашия дебат можем да видим, че има различни критерии на равнище държави членки и различни критерии на европейско равнище. Нещо, което е приемливо в държавата членка не е приемливо а, на равнища комисията. И какъв процент от този проблем се отразява в грешките според комисията? Хората могат да заплатят нещо без проблем на национално равнище, но не може да се използва на европейско равнище и много често това е капан за бенефициентите. Разбира се, нямам прост отговор за това какво може да се направи. Може би едно законодателство за цяла Европа, но това не е лесно. И последния ми коментар. Пинг-понг е нещо много по-лесно дори ако той не, не е най-бързо, най метод. Надявам се, че две, двата въпро... на двата въпроса ще се даде отговор от комисията, но и аз искам да се намеся съвсем накратко. Колега Улбрих, тъй като говорим за максимално допустимия риск от грешка, и тъй като постоянно говорим за контрол, нека да кажа, числата, които имаме от комисията, гласят регионални фондове 0,7%. Социален фонд 0,8%. Това са удивително ниски числа. Би било добре да са малко по-високи. Там, където са по-високи, там резултатът е по-добър. Това само за ваше сведение. Просто се е, позволили сме си да ви изпратим това сведение. Имате ли е, отговор комисията? Колега Улбрих, съвсем накратко. Е, е, Комисаря Хубнер, това бяха риторични въпроси. Вие знаете отговорите им. Силно вярвам, че с а, този дебат и последиците от него извън тази зала и извън Брюксел ни карат да мислим, че целта ни е чрез този дебат да допринесем за постигането на по-добра система по отношение на управлението, на отчетността, на резултатите. В конкретно изражение се надяваме, че този дебат ще ни доведе до въвеждането на единна система за аудитиране, така че ние се движим в вярната посока. Все още нямаме резултатите. Следя резултати, реакциите на държавите членки по отношение на упростяването на правилата, по отношение на националните декларации. Така че и там има голяма промяна. Натрупва се критична маса, която се надяваме след 2013 да доведе до една система, която ще намали разходите за контрол и да подобри ефикасността на системата. Важно е също как се отразява тази политика върху европейската економика и общество. Понякога ние забравяме за това. Ние публично обсъждаме тези аспекти, но не обсъждаме другата страна на политиката. По втория ви въпрос, аз нямам отговор, може би, тъй като нямаме количествено измерение. Няма толкова контроли върху националните политики, и трябва да отчитаме и този аспект на контрола. В бъдеще трябва да имаме това предвид и да е, имаме една обща е, система в контекста на националните политики, да имаме една обща стратегия за развитие, но това са открити въпроси като цяло. Може би сметната палата може да добави нещо във връзка с последния въпрос. По първия въпрос, ако има повече грешки, означава ли това, че е, има по-лоша политика? Ако вземем предвид, че основният коригиращ механизъм е да се подмени проекта и ако е имало конкурс е, за възлагането на проекта, И ако първият проект е бил най-подходящ за постигането на целите, но е имало много технически грешки и трябвало да бъде подменен с проект от втора категория, тъй като периода за плащанията, срока за плащане изтича, това също може да има негативен ефект върху ефективността благодаря. Благодаря за този изчерпателен и пространен дебат. А, благодаря на докладчика, макар че вече ни напусна с това. А, приключвам тази част от тази точка по дневния ред и давам време за съвсем кратка пауза, за да можем да си сменим местата и да разговаряме с комисията.